Chers collègues, excusez-moi de, de mon retard, mais à la suite du trilogue. Euh, Скъпи колеги, извинявам се за закъснението, но ми се наложи да проведа спешни разговори след вчерашните обсъждания за Европейския социален фонд. И така, преминаваме направо към дневния ред извинения отново, особено на конферентните преводачи и разбира се на всички участници. Минаваме направо към 17-та точка. Давам думата на Карима Дели, за да ни представи 326 изменения, представени към, не, към нейния инициативен доклад за общинските жилища в Европейския съюз. И така, Ремо Ренк би трябвало да дойде, който също е докладчик в ИКОСОК. Ако дойде, сигурно и той има ангажименти, както и на мен не ми се случи тази сутрин, ако дойде, ще му дам думата с удоволствие. Карима Дели, благодаря, госпожо председател. Започвам и аз с благодарности към докладчите Сянка за съдействието, което ми оказаха, разбира се, и на всички останали колеги, които пожелаха да сътрудничат. Започвам с един технически проблем, защото се оказа, че някои малки спънки в, и недоразумения между преводачите, писмените преводачи на английската и на френската версия, всъщност ни принудиха да представим изменения от езиково естество. И така, в крайна сметка, успяхме да преодолеем тези несъответствия между езиковите версии и крайният вариант съдържа компромисни изменения. Положението е тревожно. Положението с общинските жилища в Европейския съюз кризата поставя под заплаха това основно и не накърнимо право, каквото е правото на достойно жилище. Много домакинства, много европейци нямат просто достатъчно средства да си осигурят такова достойно жилище с оглед на покачените цени на найемите, на енергията и така нататък. И за това е толкова важен нашия доклад. Общинските жилища се явяват нещо като амортисьор в економически и социален смисъл на това положение. Ето за това. Искам да подчертая, че сме изрично за повече инвестиция в този сектор, за да покрием спешни социални нужди на нашите европейски граждани, които днес от някои от които днес, за съжаление, живеят в недостойни, нечовешки условия. Докладът стимулира, както казах, инвестициите в този сектор. Подчертава факта, че мисията на общинските жилища е да играят ролята на економически стабилизатор често не го съобразяваме това нещо, но на днешно време, колкото повече общински жилища има, толкова по-малко балони на недвижимите пазари, на пазарите на недвижимо имущество ще се създават. Днес влагаме парите, които днес влагаме в общинските жилища, в крайна сметка ще се отрази на създаването на работни места, които ще останат тук в Европа. Няма да се изнасят вън и в крайна сметка ще се превърнат в лос за съживяване на европейската економика. И така в навечерието сме на огромна трансформация, на огромна метаморфоза, имам предвид енергийната такава което ще ни позволи, разбира се, да дадем тласък и на така наречените екологични зелени альтернативи, с съответните обучителни програми. Достъпът до общински жилища трябва да бъде справедлив и на първо място трябва да отговаря на най-енергийно нуждаещите се, ако мога така да ги нарека. Защото жизненият стандарт на някои наши съграждани страда именно поради скъпата цена на енергетиката, на енергията. Два или три елемента бих искала да ви посоча, по които бих желала да ви приканя за под... да ме подкрепите. На първо място създаване на Европейска обсерватория за жилищното настаняване, която да отразява националните статистики и да осигурява обмон, обмен на добри практики. Така държавите членки ще могат да сравняват, да съпоставят своите собствени национални политики в областта на общинските жилища и в областта на а, достъпа до жилищно настаняване. Това е пети член. На второ място в рамките на европейският семестър да се разработят економически показатели като капиталистически сектор, за да се прецени техният ефект. Това е изменение 111. След това създаване на така наречения механизъм за зимна пауза. Имаме вече такава европейска стратегия, която, която вече бе одобрена от Европейския парламент. Така ще избегнем бездомниците по европейските улици, по, в европейските градове, като им създадем общински жилища. И накрая искам да кажа, че е, докладчиците в Сянка предоставиха изменения, предложения за изменения, с е, чиято помощ се разработиха крайните компромиси. Докладът, според мен, ще ни позволи да окажем пряко въздействие върху живота на нашите граждани. Общинските жилища са значимо нещо и гражданите ще се зарадват, че по един толкова наболял проблем Европейския парламент има отношение. Благодаря. Сега Александър, Алехандро Серкас и Фил Бенион. Благодаря, госпожо председател. Започвам с, с следното. Общинските жилища за моята група са пълен приоритет, особено в тези времена на криза, когато има толкова много хора, които не само, че имат затруднение да намерят жилище, а и хора, които поради това, че не могат да плащат найми или вноски по погасяване на жилищно кредитиране, просто се оказват на улицата, защото жилищата им са конфискували. Както каза Карима Дели, докладът ида в подходящия момент. 39 изменения представи моята група. Нека да ви раз... подчертая най-важните от тях, които са организирани около 2-3 главни теми главни за социалистите и демократите. На първо място Смятаме, че трябва да се подчертае ясно нуждата от европейска политика. Няма такъв параграф, няма такава глава в този доклад по собствена инициатива и смятаме, че това би било подходящо. Може би трябва цяла глава да се е, включи по това какви трябва да бъдат ангажиментите на европейските институции, не само на националните власти, а на комисията, на парламента. И тук бихме могли да подчертаем протокол номер 26 и член 14 на е, договора за функциониране на Европейския съюз. Има, значи, е, правна основа за такава една политика. Госпожа Дели каза за показателите в рамките на Европейския семестър. Ние също предлагаме да има такава европейска рамка, която да включва останалите европейски политики, които имат отзвук върху жилищната политика. Има такива политики, просто в момента не са свързани една с друга. И това могат да бъдат енергийната политика, структурните фондове, борбата срещу нищетата и неравенството и така нататък. Тоест, това са пак европейски политики, които в една или друга степен оказват влияние върху жилищната политика, но не са включени в една обща рамка, така че би било добре да да се разпише една такава обща картина. Сега, компетент, компетентната политика, политиката в смисъл на правомощията. Правомощията не са само Европа 20 и 20 и преодоляване на, на различията и неравенството. Когато обаче пазарната политика се сблъска с социалните приоритети, включая общинските жилища, тук от Брюксел нищо не правим. Швеция, Холандия, Франция са примери в този смисъл. Затова е ясно, че политиката за европейските правомощия и за регулирането на конкуренцията трябва да бъде включена в тази обща европейска политика. Стратегията Европа 2020 трябва да гарантира зачитането на минималните услуги. Предлагаме да се преработи пакета от декември 2011 година, защото именно това е правната основа, която дава основание на държавите членки да се бавят и да не дават този приоритет на общинските жилища, който би трябвало да дават независимо от пазарната ситуация. И сега, в крайна сметка, трябва да прекратим тези банкови практики за жилищно кредитиране които в крайна сметка са против потребителите и за едрите банкери. Това е меко казано несправедливо. Банките не поемат никакъв риск, а семействата, домакинствата се оказват преследвани. В моята страна, в Испания, нещата са драматични. На хората им конвискуват жилищата и след това продължават да плащат вноски. С банките, е, хора, с банките се процедира с е, по-меки обноски. Квалифицират се като добри, средно добри, лоши и така нататък. А хората просто биват изхвърляни безцеремонно на улицата и това разбира се води до протести. На 14 март се публикува съдебно решение номер 415, по-конкретно, където ясно се казва, че тази практика е незаконосъобразна. Ето затова в момента е време да се законодателства и по въпроса за жилищното кредитиране, което да предпазва гражданите, не само банките. Щом има рискове, тези рискове трябва да бъдат поети и от банките. Щом банките и фирмите имат право да се обявяват в неплатежоспособност и несъстоятелност, същото се отнася и за семействата. И семействата могат да обявяват фалит, а не цял живот да рубуват на някаква грешка или на някакво злощастно стечение на обстоятелствата. Благодаря. Надявам се, че докладът ще бъде успешен и ще се окаже жалон в европейската политика и депутат и европейските граждани отново ще повярват в нас. Благодаря. Благодаря сега, каза председателката, ще дам думата на Фил Беньон. Преди това обаче, позволете нещо да ви кажа за желанието за европейско законодателство за жилищното кредитиране. Такава инициатива вече съществува, но начало е банковото дело. Тъй като банкерите виждат тук една възможност да гарантират отново собствените си права. Нещо, което съвсем не е целта на нашето законодателство. Ние по-скоро желаем да предпазим гражданите и да направим, да отворим свободно място за новаторство в областта на финансите. Благодаря. Фил Беньон. Uh, Благодаря ви. Много искам да благодаря на докладчика за тези гигантски усилия, които положи за предвижване на работата по доклада. Благодаря и за семинара, който беше направен преди съставянето на доклада, който ми позволи на мен, например, да дам своя принос по отношение на идеите към първоначалния доклад. Направил съм доста изменения, няма да навлизам подробно по всяко едно от тях. Те са над 300. Мисля, че ако започна, ще останем тук до 10 часа вечерта. Една от нещата, които направих, е да добавя на много места думата към общинско жилище, общинско и жилище, което хората могат да си позволят. В Обединеното кралство ние имаме една такова определение, което е заменило общинското жилище за да покаже, че това усилие на няколко сектора, не само на обществения сектор. Освен това, на някои места съм добавил думата частен и обществен сектор, не само обществен сектор, защото това е начинът по който се предоставят общинските жилища. Освен това съм се опитал да дам разяснения по отношение на държавните помощи. Трябва наистина да се опитаме да гарантираме правилен баланс по отношение на участието на държавния сектор. В същината, в центъра на този документ е възможността хората да си позволят жилище, като се вземат предвид и разходите им за енергия и отопление. Трябва да гарантираме, че общинските жилища са по-достъпни, като направим съответните инвестиции в зелена и по-устойчива енергия. Не искаме да се задейства един порочен порочен кръг. Всъщност това, което искаме е да използваме общинските пари, за да създадем ползи и по този начин частично да финансираме програмите. Струва се, че сте свършили много добра работа, като сте разграничили ясно компетенция на европейските държави членки и на Европейския съюз. Аз съм изключително оптимистично настроен към постигането на компромис по отношение на този доклад и очаквам следващата част от процеса по, негова, по работата по него. Елизабет Моран Шартие. И... Елизабет Моран Шартие. И след това Никол Сенклер. Някой иска ли друга, друг думата да го запиша в списъка си? Томас Ман. Добре, хубаво, но после трябва да гласуваме. Имаме закъснение вече натрупано, извиних ви се, но сега нека не заради моето извинение да не натрупваме още закъснение. Някой друг иска ли? Не, не иска. Няма да записваме повече. Ремо Ренк, дали дойде? Няма го, така че няма да му дадем думата. Представители на комисията, дали има които също да желаят да се изкажат? Не. Чудесно. Госпожа Моран Шартие, след това госпожа Синклер и след това отново докладчицата и продължаваме. Моран Шартие, благодаря. Ще бъда много кратка, госпожо председател. Няма и аз да трупам закъснение. Само да благодаря Карима Дали, Дели за това, че така при сърце взе проблема. Абсолютно е права с това, че сега е момента тъй като сега в момента се бием, ако мога така да се изразя, на тристранните срещи за спасението на тази част от Европейския социален фонд, която помага на най-бедните прослойки. И това всъщност, тази помощ се оказва чрез общинските жилища. Е, в такъв случай определено ни е нужна европейска визия, европейска политика за общинските жилища. работата в този смисъл на Карима Дели идва в най-подходящият момент и ще ни даде едно рамо в преговорния процес по Европейския социален фонд. Това първо. И второ, благодаря за това, че обърна специално внимание на някои от моите и изменения и по-специално това за по-голямата енергийна ефикасност в общинските жилища. Очевидно е, че в най-бедните е, жилища, енергийната ефикасност страда най-много. Благодаря на Карима за, за това, че обърна внимание и, и я моля да продължава да го има предвид. Благодаря, госпожа Синклер. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че общинските жилища са много важен елемент в нашето общество – аз самата съм израсла в такова жилище, обаче в Обединеното кралство през последните 18 години на управление на, правителствен, на консервативното правителство това не съществуваше. 14 000 души имаше приток на хора и трябваше да се изработи финансов план за тяхното настаняване. И сега ние сме е, изправени срещу още един голям е, приток на, на източноевропейци. Нашата консервативна коалиция още не може да ни посочи цифрата и как нашите местни власти са подготвени да е, им предоставят е, общински жилище. Това оказва е, голямо напрежение, стрес върху властите как да се помогне на хората да си получат жилище. Разбира се, има и такива случаи, когато хората настояват за специални права, не харесват нещо в жилището и така нататък. Госпожо докладчик, заповядайте. Chers euh, collègues, merci pour... Скъпи колеги, благодаря за е, обясненията за измененията. Аз е, смятам, че общинските жилища не са проблем. Те са разрешение на проблема с кризата. Кризата, която се шири, надлъж и шири за Европа. Разбира се, ще се опитам, ще направя възможното, за да постигнем един добър краен доклад. Разбира се, битката няма да се състои тук. Битката се състои както обикновено в комисията и в държавите членки след това. По въпроса за енергийната ефикасност и така наречената енергийна бедност, енергийна бедност, това е централната част всъщност на доклада. Е, и за това искаме нови капиталовложения в сектора инвестиции, които освен това ще създадат местни работни места в така наречените екологични, зелени, индустриални браншове, които ще се е, развият съвсем скоро. Току-що казах е, една нелепица, че измененията са изпратени. Исках е, да кажа обаче, че ще се изпратят до вечера. Извинете ме за грешката. Надявам се, че всичко ще продължи със същия попътен вятър, както до момента. Благодаря. Благодаря ви, скъпа колега, казва председателката. Изме... Компромисните и изменения, които ще ни пратите, ще бъдат обсъдени на 22 април и ще ги гласуваме на следващия ден. Приключихме с тази точка от дневния ред и сега минаваме към гласуването. Започваме с 18-та точка мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. До l'industrie du е, става дума за австрийската фирма Австрия Табак. Тютюрновата индустрия в Австрия се явява жертва на едно двойно явление, свързано с е, глобализацията. От една страна потребление, от друга страна производство. В е, Европа става ясно, че имаме конкуренти, Китай и други части на света откриват чаровете на потребителското общество. Така че кой е за, против, всъщност извинете, казва председателката, гласуваме за проектостановището под формата на писмо по електронен път. Благодаря.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 Два против, двама въздържали се. Писмото е прието. Второ писмо за Комисията по бюджет господин Ламасур, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Това е фирмата Ажил от Италия. Това е компютърна фирма с дъщерни дружества из цялата страна. Отново гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 36 за, 3 против, няма въздържали се, приема се. Nous en venons... И сега И сега стигаме до 20-та точка за гласуване на проекто становището на колегата Чаба Согор за образователната и професионална мобилност на жените в Европейския съюз. Euh, Това е проектостановище за комисията ФАМ, защита правата на жените, където докладчик е нашата колега Луч, Лу, Личия Ронзули. Параграф първи изменение първо за против приема се. Втори параграф компромисно изменение номер Б за против въздържали се приема се. Изменение 3 на госпожа Линкевичуте. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се, ще го проверим електронно. Край на гласуването. trop de PPE, c'est sûr. Bon, maintenant tout le monde a pu voter. Край на гласуването. Bien. Всичко изглежда, че е приключило. 21 за, 20 против, няма въздържали се. Седмо изменение, госпожа Цубер, е прието. Шесто на госпожа Блинкевичуте за, против. Начало на електронното гласуване. Sur l'amendement 6. Шесто изменение. Край на гласуването. 24 за, 19 против. Приема се. Пето изменение на госпожа Кинга Гонс. За, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение. За, против, въздържали се, въздържали се, смятам, че се приема, но за всеки случай проверка. Осмо изменение на госпожа Цубер. Ето е. Край на гласуването. 19 за, 22 против. Не се приема. Отхвърля се. Компромисно изменение А. Кинга Гонс А. Приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 11 на госпожа Блинкевичуте с а, устно изменение. Има ли някой нещо против? Не, така че гласуваме за изменението. За, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се. Проверка. 12-то изменение. Електронно гласувайте. Тумона пивоте, левате кло. Край на гласуването. 27 за, 12 против. Приема се. 13 за, против, въздържали се, Приема се. 14 на госпожа Блинкевич от за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Че... Компромисно изменение Д от 4 групи, представено за, против, въздържали се, приема се. Пето. Пети параграф, 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 6 изме... Параграф 23 за, против, въздържали се, приема се. Седми параграф. Компромисно изменение номер С за, против, въздържали се, приема се. 26 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 27 За, против, въздържали се, приема се.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 19 за, 16 против. Приема се. Десети параграф, 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 на госпожа Блинкевичуте с устно изменение. Няма ли никой нищо против? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. 39 на господин Согор. За, против, въздържали се. Приема се. 40 за, против, въздържали се. Приема се. 41 с основно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 42 със същите условия, за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст. Начало на гласуването. Tout le monde a pu voter. Край на гласуването. Le vote est clos. Трис 40 гласа за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. И така минаваме към 21 а точка. Е, становището на госпожа Макинтайр за Комисията по околна среда. Доклада носи името Основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, проистичащи от излагане на юризиращо лъчение. И изменение номер 2 на параграф 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка обаче. On a pu le vote est clos. 20. Euh, Madame Lopé-Fontanier, vous votez comment Pour. Госпожо Лопе Фонтане, за. 21 за, 19 против, 2 въздържали се. Приема се. 13 се оттегля. Параграф 2, изменение 14. Две части. Разделно гласуване. Първата част от Практис до Спейскрафт до тези думи. За, против, въздържали се, приема се. Останалата част от текста. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение се оттегля. 16-то на две части. Това е изменение на колегата Стайнрук, Танасеско и Кристенсен. Първата част. От occupational до their work. До тези две думи, от тях се водете начало. За, против, въздържали се, приема се останалата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4, 1. Четвърти член, 17-то изменение. Разделно гласуване. Първата част от думата exposed до public exposure, от изложен до общо излагане. За, против, въздържали се, приема се. Останалата част от текста за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, Изменение на докладчицата за, против, въздържали се, приема се. 18-то отпада, т.е. неприемливо е. Четвърто изменение сега за, против, въздържали се, приема се. Смятам, че се приема. Проверка електронна. Четвърто изменение на член 5, началната част. Край на гласуването. 23 за, 19 против. Приема се пето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шести член, параграф 1, 19 то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шесто е отеглено. 11 член, параграф 1, изменение 20. На Стейнбрук, Таранеско и Кристенсен, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 и 7 се оттеглят. И сега 12 член, 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Следващото, 23-то. За. Против. Въздържали се. Проверка. Електронна. Ah ben non, tout d'un coup ça se simplifie, mais c'était pas du tout si clair que ça. Moi, je, quelque chose me dit maintenant que c'est clair que c'est adopté. 43 votes. Е, сега ясно, 43-ма са гласували, 32-ма за, 9 против, 2-ма въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то на Стенбрук, Тананеско и Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. 26-то на господин Ори за, против, въздържали се, приема се. 27-то за, против, въздържали се, приема се. 16 член, първи параграф, първи нов подпараграф мисля, че отпада. Има устно изменение на Юта Стейнрук. Гласуваме с него. За, против, въздържали се, отхвърля се, но се налага проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 представен от 5 групи. За, против, въздържали се, приема се. 300 изменение на Фил Беньон. За, против, въздържали се, приема се. 31 на докладчицата. Но е за заличаване, така че кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 член, параграф 2, 312 всъщност, за, против, въздържали се, отхвърля се 12, сега 33 Чаба Ори, за, против, въздържали се, приема се. 31 параграф, компромисно изменение, Б, за, против, въздържали се, приема се. 33 член, 35 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 36-то. Проверка, електронна проверка на 35-то. Край на гласуването. 20 за, 23 против. Абсолютно сте прав, абсолютно е отхвърлено. Минаваме към 36-то на същите автори за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 с устно и изменение. Гласуваме с изменението за, против, въздържали се, приема се. 40 на докладчицата за, против, въздържали се, приема се. 41 на Чаба Ори с устно изменение. Никой не е против него, така че гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то за. А всъщност то не, не е приемливо. 47-то за, против, въздържали се, приема се. 48-то за, на Фил Беньон за, против, въздържали се. Приема се. 49-то за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 е неприемливо. Същност 51 е неприемливо. 52 с устно изменение за, против, въздържали се. 52 пак за, против, въздържали се, приема се. И сега, съображенията. Съображение 24, изменение номер 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме сега целият текст по електронен път. Левът е тувер. Начало на гласуването. Левът е клю. Край на гласуването. Okay. един за, един против, двама въздържали се коригирам. 40 за, един въздържал се, двама се въздържали. Това е моята корекция, казва председателката, защото един от социалистите гласува в повече. Bien, chers collègues, <coughs> nous en venons... Скъпи колеги, променяваме по-нататък. 22 точка. Тихо, каза председателката. Гласуваме за доклада на госпожа Оймен Ройтен. Това е доклад по собствена инициатива за Бялата книга на комисията, отнасяща се до стратегията за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. В списъка за гласуване се прилагат 664 и 661 член на договора, които разпореждат гласуване на компромисните изменения преди гласуването на всички останали. Така се практикува и в пленарна зала. Параграф 1. Компромисно изменение А от пет групи представено за, против, въздържали се, приема се. Nous en venons au paragraphe 2 à la... Втори параграф, 68 изменение за заличаване за, против, въздържали се, Отхвърля се. Втори параграф. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трети параграф. Компромисно изменение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 3. 95-то изменение госпожа Цубер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4. Компромисно изменение Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. Après le paragraphe 4, след параграф 4 идва компромисно изменение Y, представено от 5 е, групи за, против, въздържали се, приема се. 145 от параграф 5 е оттеглено. 146 сега гласуваме на Томас Хендел за заличаване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега минаваме към компромисно изменение номер Е от 4 групи представено за против въздържали се. Приема се. Компромис Ж на параграф 5 за против въздържали се. Приема се. След това изменение 152 на докладчицата и е Жорж Бак за против въздържали се. Проверка. Проверка на 152 изменение. Е, Начало на гласуването. But what do you vote? Край на гласуването. 27 за, 15 против. Приема се. 153-то на, докладчи, на докладчите и Джордж Баш. За, против, въздържали се. Приема се. 6 и параграф F изменение от четири групи се представя за, против, въздържали се, приема се. След това 161 на Жин Ламберт и Мариче Корнелисен за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 на Минодора Кливети за, против, въздържали се, проверка на 162 изменение. Начало на гласуването. 20 за, 22 против, не се приема. Седми параграф и изменение 164 на Фредерик Дарден с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 165-то на госпожа Субер, за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 на господин Томас Хендъл. За. Хендъл, да. Поправя се докладчицата. Ки е пур? За, против, въздържали се, отхвърля се. Je crois que nous devons voter le 171 de Madame Yazlovietska. 171 на госпожа Язловецка. За, против, въздържали се, приема се. Седми параграф, 172. За, против, въздържали се, отхвърля се. 173 на господин Тремоса и Балселс за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 то на госпожа Субер за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 изменение 176 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение ХАШ от пет групи е представено. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 8. Стигаме до 187 с устно изменение от групата на социалистите. За. Кой е за 187 с устното изменение? Против. Въздържали се. Проверка за 187. Край на гласуването. за, 12 против. Приема се. Параграф Параграф 9. Компромисно изменение. Хаш-хаш. От 4 групи се представя. За, против, въздържали се. Приема се. След това 199 на господин Бекер. За. 199. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Верифил 199 de проверка или искате колеги на 199-то? Поне така ми изглежда, че искате проверка на 199. Левът е тувер. Край на гласуването. 6 е, за, 32 против, 3 въздържали се. 6 за, 33 против. Госпожо Харкин, какво гласувахте? За или против? За. Z, 7 за, 33 против, но така ли иначе се отхвърля. Сега, 200, изменени 200 на Томас Хендел. За, против, въздържали се, отхвърля се. След 9 параграф и изменени 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 10. Компромисно и. За. Против. Приема се. След 10 параграф отиваме на изменение 210 на Серджо Кофрати. За. Против. Въздържали се. Проверка. Електронна проверка на 210. Край на гласуването. 19 за, 23 против не се приема. 11 параграф, 212 и 213 са за заличаване. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме сега 214 на Томас Хендел. Кой е за, против, Отхвърля се 215 на госпожа Субер. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Параграф 11. 218 на Минодора Кливети с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 параграф. Компромис Джей. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сега, след 12 параграф, стигаме на 220, до 226 то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. След това параграф 12, 227 отпада и стигаме до компромисно изменение К или К. За, против, въздържали се, приема се. 13 параграф, 232 на господин Бекер. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 233 на Томас Хендел. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 236 на господин Бекер. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 237 за? Против? въздържали се, въздържали се, проверка. Лъвът е тувер. Начало на гласуването. Мона пивоте, лъвът е кло. Край на гласуването. 21 пур, 22 contre, са не pas adopté. Отхвърля се, 21 са против. Thomas Handel, c'est un amendement de suppression qui est pour. 240, параграф 14, за против въздържали се, отхвърля се. Сега компромис М. За, против, въздържали се, Приема се компромис М. Après le paragraphe 14, le compromis N présenté par 5 groupes. Компромис N от 5 групи за против въздържали се приема се. Петнайсто, 258, Томас Хендел, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О, представен от няколко групи. Приема се. 16 параграф 263. За, против, въздържали се. Приема се. 300, а, извинете, 264-65 са оттеглени. 266 за, против, приема се. Параграф 17. Компромис П от 5 групи. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Л, който е представен от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към параграф 18. 281 Фредерик Дерден. За, против, против в момента, въздържали се. Нека го проверим електронно. Гласуването приключи. 26 за, 17 против. Приема се. от госпожа Макинтайер. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Q от пет групи, параграф 19, за против въздържали се приема се. Компромис R от 4 групи за против въздържали се приема се. Параграф 21. Компромис С, представен от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22. Изменение 300. Става въпрос за изменение за заличаване, за против, въздържали се, отхвърля се. 301 от госпожа Субър. Отхвърля се. 302 от а, господин Бах. За против, въздържали се, приема се. Параграф 22, господин Уди, изменение 303 Устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ТТ. За, против, въздържали се, приема се. Сега започваме точка от преамбила А. Шесто тире компромисен вариант Т по а, точка Б от а, преамбюла. За, против, въздържали се, приема се. Отново точка Б, изменение 24 от госпожа Макентайр. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Точка С, компромис Ю, представен от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение по същата точка от преамбюла. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 от господин Хендел, първата част. от частта с ВРС за Demographic Indicators до Is Generally Claimed. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Втората част пада и третата също пада. Причината за това е причинно-следствената връзка в изречението. Сега точка от преамбила D. Компромис В, представен от 5 групи за против, въздържали се, приема се. 35-то изменение Томас Хендел за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила Е, компромис W от 5 групи представен, за против, въздържали се, приема се. 41-во изменение от Томас Хендел за, против, въздържали се. Нека проверим по електронен начин дали се приема. Става въпрос за изменение 41. Тума le monde a Гласуването приключи. 21 против. Няма въздържали се. 41 изменение се отхвърля. И сега 44-то изменение, отново по точка от преамбюла Е. Томас Хендел за против въздържали се, отхвърля се. Точка F, компромис X, от 4 групи за против въздържали се, приема се. Après F, au, à l'amendement 53, présenté par la rapporteure. 53-то изменение от докладчицата и господин Бах. Помолени сме за гласуване по части. Изменението на текста без думите at a fast pace, за против въздържали се, приема се. Втората част са тези думи, фразата в кавички. За против въздържали се, приема се. Изменение 55. Господин Попакис. За против въздържали се. Приема се. 56-то изменение. Докладчика и Джордж Бах. За против въздържали се. Приема се. Точка F. 57. Господин Данден. За против въздържали се. Отхвърля се. Цитат 7а от същия автор. А, не знаех, че е оттеглено, казва председателят. В такъв случай изменение 2 на Томас Хендел. За, против, въздържали се. Отново за, моля ви, гласувайте. Против сега. Въздържали се. Нека проверим електронно. Става въпрос за изменение 2. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Гласуването приключи. 22 за, против 19, приема се. Цитат 8, изменение 3, господин Дарден, за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до мненията на различните комисии. 24. до 17. Всичките те са от комисия ЕКОН. Тук няма да гласуваме, защото става въпрос за втория стълб, изключителна компетенция. Въпреки това, ще трябва да гласуваме по някои от параграфите, където става въпрос за споделени компетенции. може би след това отиват към а, други места и всъщност докладчика и докладчика сянка могат да ни кажат къде могат да отидат тези параграфи. Става въпрос за изменение ЕКОН 4. Кой е за? Докладчика е против. Кой е за? Кой е за? Становище Екон 4. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Екон 10. За? Против? Въздържали се? Нека проверим. Проверяваме Екон 10. Les socialistes soutiennent la Commission économique et monétaire contre le ppe c'est le monde à l'envers. alors le vote est clos. 21. Гласуването приключи. 21 са за. Нека видя вие как гласувате, госпожо. Значи 22 са за, 17 са против, няма въздържали се. В такъв случай параграф 10 се приема. Екон 11. За, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Част от Екон 25. За, против. Моля отново гласовете за, ясно се приема с мнозинство. Сега вече в цялата част на 25 за, против, въздържали се, нека Извинявайте, става въпрос за Екон 37. Сега ще го проверим с електронно гласуване. Всички гласуваха. Гласуването приключи. Двадесет за, 16 против. Приема се. Екон 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Част от Екон 49. Извинявайте, ще проверим при това Екон 47 с електронно гласуване. Гласуването приключи. 25 за, 16 против. Да, прави сте, приема се. И сега гласуваме по част от Екон 49. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим и това с електронно гласуване. Става въпрос за Екон 49. Гласуването започва. Всички гласуваха. Гласуването приключи. 25 за, 16 против и това се приема. Екон 57. Извинявайте бих искал да кажа нещо на своите колеги, че не съм против съдържанието, но измененията на комисията ЕКОН са вече включени в доклада. Това е причината да съм против тях. Мисля, че е истинска грешка сега ние да гласуваме по всички тези параграфи. Ако имаше нови елементи тук, и това го казах и на своите колеги, ако имаше нови елементи тук, да, тогава трябваше да ги гласуваме. И щях да съм съгласна. Но сега това, което правим е просто лудост. И е същото за а, комисията ФЕМ. Да, да, госпожо докладчик, това е вашето становище като докладчик. Ние го проверихме внимателно и проверихме кои параграфи са покрити, кои не са. В доклада на господин Томас Ман за комисията ЕКОН сметнахме, че някои изменения наистина са покрити, обхванати

цялата им тежест. Сега обаче тези 15 параграфа, които не се оказват обхванати, тях ги гласуваме, въпреки че вече разбрахме и чухме, че вие сте против това. Започваме, т.е. продължаваме от там, дето бяхме стигнали. Госпожо Бастус. Искам да питам, защо толкова късно получихме списъка за гласуването и защо това се отнася и за комисията ФАМ. Не се притеснявайте, и за комисията ФАМ въжи същото. Има около 12, около 20 параграфа на комисията ФАМ, коя, които ще гласуваме, защото не са обхванати от измененията на госпожа е, Роймен Олменройте, нито пък от тези, които вече гласувахме. Някой друг нещо иска ли да пита? Voilà. Moi, écoutez, euh, j'ai vérifié avec le Проверих с секретарията и се оказва, че списъкът, който ви е раздаден, е абсолютно проверен. Ако някои групи смятат, че има още какво да се доизработи, това си е тяхна отговорност и могат като група да дойдат на пленарното заседание на нашата комисия с предложение. Продължаваме 57 параграф на комисията ЕКОН. Нека ви напомня, че докладчицата е против. но а, пък докладчика от Екон е много щастлив да гласуваме по това. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега вече и докладчицата е доволна. Екон 58. За, против, въздържали се, отхвърля се. 59-то. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Екон 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, добре. Нека проверим електронно. Откривам гласуването. Правим проверка на 71. Докладчицата е за. 27 за, 15 против. Ясно се приема. С ясно мнозинство. 73. За, против, въздържали се, приема се. Сега комисия ИМКО. ИМКО 5. За, против, въздържали се, приема се. Комисия ФАМ. Но. No. Uh est ce que quelqu'un voit un inconvénient à ce que nous suivons la liste de vote qui ne correspond Искате ли да гласуваме малко по друг начин? Първо точките от преамбюла, след това параграфите. Добре, правим това изключение. Започваме с точка от преамбюла С от комисията ФАМ. За, против, въздържали се, проверка, електронна проверка за а, точка от преамбюла С. Начало на гласуването. Всички гласуваха, гласуването приключи. 24 за, 17 против, Един въздържал се. Приема се. ФАМ Д. За, против, въздържали се. Приема се. ФАМ К. За, против, въздържали се, приема се. L за против. Извинявайте, отново нека гласуваме за. Против сега. Въздържали се. Нека проверим електронно. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 25 за, 17 против. Приема се. М за, против, въздържали се, приема се. Н за, против, въздържали се, приема се. О за, против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 2 за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 5 на два пъти ще го гласуваме в първата част до Men is applied за против, въздържали се, приема се. Втората част, останалата част от текста за против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 7 първа част до Labor Market за против, въздържали се, приема се. Останалата част от текста за против, въздържали се, Отхвърля се. Нека сега направим проверка по втората част. Откривам гласуването. Tout le monde Дали всички гласуваха? 25 за, 17 против, един въздържал се. Втората част се приема. ФАМ 8 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18. А, извинявайте, 20. Но преди това ще направим електронна проверка на 17. Откривам гласуването. Виждам, че всички вече приключиха да гласуват. 25 за, 17 против, приема се. Сега 20 за, против, Нека проверим. Проверяваме ФАМ 20. Гласуването приключи. 25 за, 17 против, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване на проекто доклада по електронен начин. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 31 са за, 6 въздържали се, 4 против. Поздравления за докладчицата. Не партипа, па, не партипа, па, не партипа, не пахте. Не си тръгвайте, казва председателката. Oui, Имаме още един доклад за гласуване. Той е 23. ти Точка 23 та всъщност от дневния ред. Госпожо Оймен Ройте, не си тръгвайте. Не си тръгвайте. Имам няколко бележки. Първо искам да благодаря на всички, които работиха в много добро сътрудничество по този доклад. Имаме добри резултати. Това на първо място. Благодаря на всички. Второто нещо, което бих искала да кажа, че трябва много внимателно да огледаме всичко, тъй като имаме добър, добро съдържание на това, което гласувахме в социалната комисия, но това от Екон и Фан е почти отразено в доклада. Like to uh, look with the Така че бих искала заедно с секретарята да обсъдим как да процедираме преди да го изпратим в пленарна зала. Добре, хубаво, ма вече казахме. Казахме, че това вече е в отговорността, в компетенцията на политическите групи. Ние гласувахме това, което не е покрито. 23-та точка Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и нашия мандат за преговори. Европейският съвет на 7 февруари валидира становището на съвета. Госпожо Харкин, имате думата. Благодаря. Накратко за колегите, тъй като знаете за резултатите, бе решено да се продължи работата по прилагането на фонда и този бюджет от 150 милиона годишно. След това отложихме пленарният гласуваме, тъй като имаме известна несигурност за бъдещето. На 22 марта работната група по социални въпроси ще финализира някои противоречиви аспекти на фонда и след това на 27 март Корепер ще реши по съфинансирането с оглед да се приеме мандата и да се преговаря с парламента. Така че искам да кажа че ние с този доклад, гласувайки за, ще дадем положителен знак, за да можем да гласуваме възможно по-скоро и да можем да го включим в, през септември за гласуване и от 1 януари 2014 вече да може да бъде активиран фонда. Много благодаря. Гласуваме, значи, по електронен път. Искането на мандат за начало на преговорите по доклад, който вече сме гласували на 6 ноември. Доклад подготвен от госпожа Мариан Харкин. Начало на гласуването. Край на гласуването. Мандатът е гласуван с 36 гласа за, 1 против и 1 въздържал се. Това всъщност значи, че преговорният екип ще се съставлява от мен самата като председател на комисията, госпожа Харкин като докладчик, госпожа Бауер, докладчик в сянка на НП, госпожин Дарден, докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите, госпожа Корнелисън от групата на Зелените, госпожа Субер от Обедрената левица, Капнор, ЕКР и госпожа Пидзото от ИФД, ИСД, Европа на свободата и демокрацията. Приключихме с тази точка от дневния ред. И стигаме до 24-та, а именно разглеждане на 117 изменения, представени към предложението на комисията за предложение за регламент относно Европейският фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Давам думата на докладчицата Емер Костело. Заповядайте. Much, Благодаря ви много, госпожо председател. Както казахте, имаме 517 предложени изменения. Мисля, че голяма част от измененията, големи, голям брой изменения, които получихме, показват интереса в тази програма и ангажимента, който хората имат към нея, както и силния ангажимент да подобрят предложението на комисията. Измененията се разпространиха едва в понеделник. Аз самата ги разгледах предварително. Очаквам отново да можем да ги обсъдим по-подробно с докладците в сянка. От първоначалното разглеждане на измененията ми се струва, че а, имаме много обща основа и ми се струва, че ще можем да постигнем компромис в доста области. Те ще включват следното. Да имаме по-ясни препратки към хартата за основните човешки права, да включваме данни от Евростат за хората, които се намират в бедност в целия Европейски съюз, а после предоставяне на качествена и здравословна храна, включване на прагове за бедност, наблягане на това колко е важно да се помагат националните програми за храна, принципа на партньорство на всички етапи и работа с неправителствените организации и гражданската общественост в държавите членки. да премахнем препятствията, които спират а, даряването на храна от страна на супермаркетите. Това също излезе като много силна тема. Едно от другите важни неща е да се разяснят определенията. В много изменения се появи желанието да се да стане по-ясно определението на бенефициер и крайен потребител или има също така много изменения за запазване на човешкото достоинство, да се избегне стигматизацията на хората, които получават помощ под формата на храни. Също така е важно да се намали парахосването на храна. Това е, се появи в много от измененията, които получихме. Освен това, много а, членове на парламента наблегнаха на това, че това, че фонда съществува, не означава, че не трябва да има и национални програми в тази насока. Това беше важно заключение. Много от измененията разглеждат това колко е важно да се опростят процедурите за кандидатстване и процедурите за оценяване. Има някои резолюции, в които се направи препратка към предишни резолюции на Европейския съюз, най-вече по отношение на бездомността. Имаше много различни изменения, в които, искаше, които искаха да се даде по-ясно определение на придружаващи мерки, други в които се искаше да стане по-ясно кои са хората, които страдат от сериозна материална нищета. Някои изменения разглеждат по какъв начин фонда може да засили регионалните вериги за предоставяне на храна. По този начин отново се връщаме към идеята за качествена, здравословна храна и използването на храни, произведени в съответния регион. Друг група изменения разглежда разширяване на набора дейности, които могат да бъдат подпомагане на европейско ниво. Става въпрос за разпространяване на практики, обмен на добри практики също. Имаше и други интересни идеи, които бяха представени в точно тези изменения. Някои от измененията разглеждаха изискванията комисията да се консултира с партньорски организации поне веднъж годишно. Отново наблягаме на това, че подхода към партньорство и най вече с неправителствения сектор ще подмогне наистина тази програма. Някои от измененията искаха от комисията да се гарантира, че има обратно отчитане към Европейския парламент и към съвета. Мисля, че също така беше важно Европейския парламент да участва в мониторинга, в надзора на програмата. Някои от измененията разглеждат възможността да има редовни срещи между всички заинтересовани страни, особено на национално ниво, за да оценят напредъка на програмата. Срещнахме и доста голяма подкрепа по отношение на областта на придружаващите мерки и там, където се гарантира, че не всички партньорски организации трябва да вземат мерки на ниво компания. Знам, че това беше проблем за част от неправителствения сектор, които участват в подобни програми. Заличени са разпоредбите за екзанте оценка и оценка по време на програмния период. Също така имаше някои изменения, които касаяха именно тази тема. По някои неща имаше несъгласие между членовете и ми се струва, че това трябва да бъде допълнително обсъдено в срещи с докладците в Сянка. Най-вече по отношение на кофинансирането, съвместното финансиране, някои изменения искат 100% финансиране от Европейския съюз, други подкрепят предложението от Комисията за съвместно финансиране. Има и трета група, които касаят съвместното финансиране. Те предлагат то да е на доброволен принцип или да съществува само в определени случаи, мисля, че би било добре да разгледаме и тези изменения. И а, последно има една група изменения, които а, призовават участието държави, на държавите членки да е на доброволен принцип. Това е един въпрос, който също бих искала да обсъдим подробно. Миналата, миналия месец, когато представихме този доклад, отново се появи темата за доброволно участие. Много е важно да се гарантира, че финансирането, което така или иначе е ограничено, ще бъде заделено именно за програмата. Is, is И че имаме доброволно участие. Тоест, че финансирането е заделено за тези страни, които искат да участват. Има изменения, които призовават фонда да подпомага само национални програми за подпомагане чрез даване на помощ под формата на хранителни продукти. Това е обсъдено доста подробно. Беше обсъдено, извинявайте, доста подробно по време на общественото изслушване на 23 януари. Срещнахме широка подкрепа от неправителствения сектор за по-широкото по приложно поле на тази програма и за гъвкавостта, която залагаме в нея и която в момента не съществува. Освен това, има едно изменение, с което иска да се намалят изискванията към държавите членки, що се отнася до прахосването на хранителни продукти. Един от другите въпроси, който се появи в няколко изменения, е свързан с действителния и реален бюджет на програмата. В някои изменения се иска 3,5 милиарда, в едно от измененията 5 милиарда. Разбирам, че имаше много недоволство по отношение на бюджета и по цифрата, която в крайна сметка беше представена, но това е част от многогодишната финансова рамка и е извън правомощта на нашата комисия да я коментираме. Разбирам обаче основанията на тези членове, които биха искали да видят по-висок бюджет. Има още един въпрос. И той ще проди дискусии с докладците в Сянка. Това са измененията, които гледат различните показатели. Това е в член 6. Има много въпроси за това как ще се а, разпределят нещата по програмата. Показател като, например, хора, които живеят под прага на, нище, на бедността, риска за изпадане в бедност, хората, които са в риск от бедност вследствие на социални трансфери и други подобни. Така че имаше доста изменения във връзка с показателите, които трябва да обсъдим. Един от другите въпроси, който се появи в измененията, е въпроса за преходните мерки. Имаше притеснение изразено от членовете, че програмата няма да може да бъде да влезе в сила до 1 януари 2014, а от изключително значение организациите, които в момента работят, да могат да продължат работата си с нас, без да има нарушения в работата и без да има заплаха за тяхното финансиране. Така че има доста изменения, в които се търси разрешение на този въпрос. Мисля, че и този въпрос ще трябва да разгледаме. Um, uh, Има само едно изменение, в което се иска това предложение да бъде отхвърлено. Аз няма да го приема, защото вярвам, че вследствие на устното изслушване, вследствие на процеса на консултации с гражданските организации и посоката, в която мислят по-голямата част от членовете и измененията, които ни представиха, ясно показват, че е необходимо ние от Европейския съюз да бъдем солидарни с тези, които, които са най-нуждаещи се, сега имаме много хора, които зависят от услугите на така наречените банки за храна и мисля, че ще изпратим абсолютно грешно послание, ако се опитаме да спрем тази програма по какъвто и да било начин. И така това беше едно много бързо обобщение на всички изменения, които сме получили. Като цяло смятам, че имаме добра основа за постигане на съгласие и работа по измененията. Следващото нещо, което ще направим е среща с, заместник доклад, с докласите в сянка следващата седмица. Компромисните варианти на измененията ще обсъдим по време на среща ни през април. Аз се надявам от тогава до сега да мога да направя няколко срещи с докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на всички за тяхния допълнителен принос, за тяхната допълнителна помощ. Мисля, че измененията, които ни бяха представени, ни дават възможност да изготвим една много добра, много силна програма, която ще бъде инструмент, който ще служи добре на гражданите на Европейския съюз. Трябва също така да бъде отбелязано, че съвета паралелно обсъжда тази програма. 2,5 милиарда са заделените средства в а, рамките на, многогодишната финансова програма. В момента такът обсъждания в съвета. Ние ще ги проследим и тях. Благодаря много, госпожа председател. Euh, Благодаря. И аз Чаба Ори и след това Мариан Харкин. Тези са желаящите за изказване. Благодаря, госпожо председател. Най-напред позволете да изразя благодарността си на госпожа Костело. Убеден съм, че работата й не е била лесна. Какво би могло да я улесни Що се отнася до основните линии, основните насоки, няма спор. Сега трябва да погледнем обаче и как върви успоредното обсъждане в съвета, тъй като от него зависи Европейският фонд за подпомагане на нуждаещите се, дали да има или дали да няма такъв. Така че очакваме всъщност зелена светлина. Надяваме се съветът също да пожелае да продължим финансирането на този фонд. И вед... още веднъж. Пак да кажа, че съм съгласен. Съгласен съм и подкрепям голяма част от съдържанието на доклада. Представих, разбира се, някои изменения, целящи повече помощи за нуждаещите се и по-малко помощи за организациите. 85% от средствата и тяхното разпределение за освояване е приемливо за нас, но смятаме, че не можем да раздаваме пък и подаръци. Целта е, разбира се, на първо място да проведем просветна кампания сред държавите членки спрямо най-нуждаещите се хора, физически лица не толкова организации и НПО-та. Сега по въпроса за доброволчеството доброволният аспект на набирането на средства за този фонд. Тук, разбира се, има вододел относно правителствата. Първо трябва да се реши каква, какви ще бъдат последствията от придобиването на задължителен характер на участието в този фонд или няма да е по-добре той да си остане на доброволни начала. Може би пък и част от този фонд да бъде финансирана от Европейския социален фонд, да бъде захранвана от него. За момента голяма част от държавите членки изразяват желание да продължат да участват в нашия фонд за подпомагане на нуждаещите се на доброволни начала. Това все още е висящо. Нека да не забравяме от време на време да се информираме за протичането на преговорите в, преговорите в съвета. По въпроса за механизма за партньорство, съгласен съм. Просто бих искал да се, да се изяснят критериите. Критериите, които да са изработени като такива от държавите членки, предимно, що се отнася до контрола и обе, единното мониторизиране на тези организации, участващи в партньорския механизъм. Ето това са идеите ми и от тях се водих в редактирането на измененията си. Целта ми е да стигнем до краен, приемлив за всички компромисен текст, при това на време, за да може да започнем колко се може по-рано преговори с съвета за продължаване на този фонд. Благодаря. Мариан Харкин сега и сега и после госпожа Корнелисън. Мадам Харкин. Първо искам да благодаря на докладчицата за а, работата, несъмнено. Тя е вложила сърцето си и остава все пак и много работа за бъдеще. Аз подкрепвам, подкрепям повечето от казаното от нея въпрос, както е, хранителни вериги, национална програма за даване на помощи, избягване на разхищаването на храни и така нататък. По отношение на бюджета, аз е, е, бих предпочела да има увеличение, но ще остане така както е. Ние имаме много дискусии в съвета и разбира се, вие може да добавите към това в обобщението. по отношение на доброволната ния характер, да, ако една страна не използва тези средства, те трябва да се върнат в фонда, а не в бюджета на Европейския съюз. Много хора предпочитат 100% финансиране и предлагат държавите членки, които са най-нуждаещи се, да не могат и да бъдат изключени от е, съфинансирането. Но все пак трябва да има някакво финансиране, защото ефектът се мултиплицира. И ние ще видим какъв компромис ще постигнем. Една от важните неща, според мен, е наистина много важно – да не осложняваме процеса на а, даване на заявление. А, много е важно също да направим и оценка. Важно е как да го устойностим, как да го а, оценим, но трябва да сме много внимателни, да не трупаме пласт върху пласт от напрежение върху неправителствените организации. В контекста на това, което става в съвета, ние от нашата комисия трябва да излезем с много силно а, послание и каквото и да стане, нашата, е, нашата комисия никога няма да се предаде. Благодаря. Благодаря. Госпожа Корнелисен и след това госпожа Язловецка. Госпожо председател. Госпожо председател, мисля, че имахме, че ни очакват много часове приятен дебат като докладчици в сянка, нещата се очертава да бъдат много интересни. За нас като зелени има два ключови въпроса. Първият е, че, раз... че трябва да се избегне разхищаването на храна. Нашето изменение Нашето изменение 234 е много важно в а, тази област. Имаме и подкрепа. 20 милиона храна се разхищават в, а, в Европа, от които от които голяма част биха могли да се използват от хората. Струва ни се, че а, това е добро използване на храна, която иначе ще бъде изхвърлена. Има възможност тази цифра да се увеличи. Искаме да дадем на банките за храна и на другите организации инструмента, от които се нуждаят, за да могат да влезнат в споразумение с земеделски производители, с вериги супермаркети и така нататък, за да използват тази храна. Второто нещо е, че бихме искали средства да отидат при тези, които най-много се нуждаят. Нямаме толкова средства, които да стигнат за всички, така че наистина трябва да направим фокусирано финансиране. От тази гледна точка, мисля, че е от изключително значение да се даде възможност на държавите членки да участват, ако искат. Няма смисъл да даваме част от тези средства на държави членки, които не искат да участват в програмата. Също така искаме да има разграничаване и разлика в кофинансирането, в съвместното си насиране. Тоест, богатите страни да плащат повече, а бедните страни по-малко. По този начин засилваме солидарността и стигаме до това да имаме повече пари. Ако даваме процент на съфинансиране 100% за всички, това означава, че парите ще свършат бързо и няма да, да дадем повече на тези, които най-много се нуждаят от тях. Освен това, имаме някои изменения, с които искаме да разширим приложното поле до сравнителната бедност. Сравнителната бедност е важна и трябва да се вземе предвид, но ми се струва, че в този случай става въпрос за хората, които се намират в материална бедност. Ето защо относителната степен на бедност трябва да бъде взета предвид. Тогава, когато става въпрос за а, разпространяване на, сред, на средствата. Освен това, съществуването на фондове преди това трябва да се вземе предвид. 25 000 човека в Унгария, например, използват храна от настоящия фонд. Трябва да се вземе предвид това и не трябва тези хора да останат без храна от 1 януари 2014 година. Има два технически аспекта, по които бих искала да говоря. Струва ми се, че трябва да намерим а, начин да дадем възможност на частния сектор да участва в съвместното финансиране. В комисията се казва, че а, крайните организации не би трябвало да участват в финансирането. Разбирам това. Но, например, една група от местни супермаркети или а, национална верига или голямо лотарийно дружество би могло да участва в съфинансирането. Те могат, в много случаи искат и не виждам защо трябва да го забраняваме. Освен това, трябва да упростим нещата за държавите членки. Поне трябва да им дадем възможността да използват а, механизми от Европейски социален фонд. И сега имам един въпрос към докладчицата. Видях, че сте включила плащане на не повече от 10% и че това може да бъде поискано. Знам, че това съответства на някои от работните методи в хранителните банки, но какво се случва тогава с приходите, които се генерират? даваме безплатна храна, те я продават и генерират някакви приходи. Какво се случва с тези приходи? Това е моят въпрос. Благодаря ви. Госпожа Язловецка първо и после аз самата. Инициатива Отвържение Европейски. Благодаря, госпожо председател. Инициативата да се създаде този Европейски фонд за най-нуждащите се е много а, нужна, защото трябва да ограничим а, а, бедността по силата на стратегията 2020. И се радвам, че докладчицата е работила така усърдно за изготвяне на този доклад и да се гарантира най-доброто харчене на парите за най-нуждаещите си. А, аз предлагам с цел подобряване изменение 87 да там, където се говори за храните, да бъдат получавани от а, самите органи. Записите са szczególnie... Това означава а, една по-добра организация. А, това е а, а онези, които, да, за 4-9, а онези, които а, са в а, по-лошо състояние да се помисли. Господин Ори, например, го каза това. а Много е важно да направим внимателен мониторинг на използване на парите, за да, да сме сигурни, че те отиват там, където, за където са предназначени. А в 285 предлагам броя на, по отношение броя на застрешените от голяма бедност хора, особено деца, да се поясни по-отделно за всяка държава членка какви са населенията в такава ситуация, пак като част от стратегията 2020 а, по отношение на обхвата на Европейския социален фонд, да се види наистина кои са най-нуждаещите хората в най-голяма бедност, за да избегнем дублиране в финансирането и най-ефективно използване на парите. Euh, Много благодаря, каза председателката. Сега е мой ред за изказване. Благодаря на докладчицата. Преди обаче да обясня моите собствени изменения, бих искал а, да ви припомня някои неща, включително и съвремието. В смисъл на това какви други комисии работят по същия този доклад, по същия този проблем на нашето съвремие, заедно с госпожа Емер Костело. Това са комисиите Агри и комисията Реги. Комисията Агри за селско развитие, подобно на реакциите на най-заинтересуваните страни, а именно хранителните банки, нека да не забравяме в какъв контекст работим. Решението на Европейският съд съществува и Европейската комисия получава непрекъснати послания от нашата парламентарна комисия, било то петиция, било то въпроса с е, устно питане, тъй като това е член 165 от договорите и решението на Съда на Европейските общности. По силата на тези два елемента ние толкова настояваме за продължаване на тази програма за подпомагане. Така или иначе не ни се получава. Защото участваме в едно трудно разрешение за а, трудно за разрешаване уравнение – Докладчикът обаче от страна на комисията Агри най-накрая проумя, че борбата срещу разхищението започва с просветителска дейност и с възпитаване на добри хранителни практики. И ако не тръгнем от тук, няма да стигнем до никъде. Това обаче не пречи пък и да направим така, защото съществуващите селскостопански излишъци да могат да бъдат влети по някакъв начин в системата. Юриспруденцията на съда няма как да забрани преизползването, рециклирането, повторната употреба на тези излишъци. Нека сега да погледнем малко по-в дълбочина на аргументацията. Това всъщност бе същинска битка която на някой достави удоволствие, битка на числа, на цифри започната всъщност от съвета. Не знам дали трябва да ви припомням, че всички изменения, които се основават на цифрите на международ... многогодишната финансова рамка, се смятат за неприемливи, защото още от началото на преговорите се разбрахме, че ще се основаваме на правни основания, а не на цифри заложени в бюджета. Като Европейски парламент се надявам и надявам се и докладчицата да направи това, да измени смисъла на измененията, тъй като цифрите от бюджетните разписания не са в нашите правомощия. Нашите правомощия ни ги дават правните основи правните основания. Следователно, ако продължава този подход с цифри от бюджета, той ще се счита за неприемлив. По въпроса за политическото споразумение, до политическата спогодба, до която се стигне в съвета, битката всъщност не е приключила. Нека да ви припомня две неща. Първото е, че фонда трябва да бъде спасен. Наложи се да бъде спасен дори и имайки предвид съществуващия в миналото френско-германски пакт за, е, да, за премахването на този фонд от 1 януари 2014 година. И това е основната характеристика на контекста. След това Европейският съвет с, заедно с предложената парламентарна делегация, някои от които сме тук, отидохме в Берлин на посещение и продължихме да обсъждаме като нашето парламентарно становище беше да на всяка цена да се гарантира продължаването на този фонд. Две-три конкретни бележки сега, ако позволите. Юридическата основа, правното основание. Трябва да положим всяка, всички възможни усилия, за да може комисията на основата на 165 член от договора да си остане същата. И именно това да продължи да бъде правната основа. Тя е най-подходящата според мен. Тя дава смисъл за съществуване на целия този фонд. И сега нещо доста трудно като проблематика – но което се надявам, че ще успеем да съгласуваме, дори да има различни мнения. В много държави членки набирането на средства за хранителна помощ и по-специално хранителна помощ за най-нуждаещите се е сред първите животрептущи приоритети. Както чухме, както чухме вчера нашата колега е, Никол Синклер, зададе въпрос на Ван Рампой именно по този въпрос по време на откритият за всички председателски съвет. По въпроса за кофинансирането. Във формулата, която решим да използваме, трябва да предвидим и възможност за маневриране, да е гъвкава, защото не можем да изискваме съвместно финансиране, просто защото няма средства за такова. Има обаче случаи, в които помощта, така както тя ще бъде дефинирана в МВФ, МВФ, изработена от Европейския съвет, не позволява да се покрият нито нуждите, нито съществуващите в момента механизми. И за това редица правителства, включително и правителството на моята страна, което аз поддържам, поеха ангажимент да допълнят финансирането на тази европейска част от фонда с национални средства. И това са доброволни контрибуции, така да се каже. Доброволни вноски. Сега по въпроса за разпределението на помощта. Трябва да се постараем да не изкривяваме духа на този фонд. Този фонд не е нито бюрократичен, нито технократски, който не работи с 5 кабинета и 10 аудитора. Не, не, тук подпомагаме най-нуждаещите се. И за това предлагам да потърсим някои образцови модели за подражание, като например някои техники на самата комисия, насочени към социалното приобщаване. И това се постига не само с, съхранителни хранителни банки, разде, раздавани безплатно, а и така наречените магазини или гастрономи на взаимни начала. Има, разбира се, и други въпроси, по които можем да продължим да обсъждаме с докладчицата. Нещо обаче сега, което искам да кажа е собственото ми изменение по повод на преходни, преходния период. Днес трябва да приемем някакъв механизъм, така че фонда да се задейства през 2014 година, защото иначе ще се получи дупка в програмата и това е крайно нежелателно. Направо с катастрофални последици би могло да се окаже за засегнатите. Благодаря. И сега давам думата на а, Карима Дели и след това на Патрик. Мерси, е, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина права сте. Хубаво направихте, че споменахте преходния период, защото 2014 година чука на вратата. Въпросът, всъщност вие така и го казахте, е дали стратегията 2020 предвижда цел за изтегляне най-малкото на 20 милиона души над прага на бедността. За момента това не трябва да бъде възприемано като ограничение. Тези 20 милиона, ако са повече, още по-добре. И то не защото така пише в бюджета, а защото просто в Европа има много-много случаи в геометрична прогресия расте населението, което се нуждае от помощ. Има все повече и повече бедни. Колкото и да има хранителни банки, колкото и да има е, взаимно спомагателни гастрономи, там не ходят се едни и същи хора. Там почват да ходят и работещи, не само безработни, а и работещи, които обаче не могат да се изхранват с заплатата си. И на тях няма как да им забраним. Не може изведнъж да им кажем, за вас тук няма. Тоест, бюджетната, бюджетното перо трябва да бъде по-щедро. Следващият въпрос за упростяването. Госпожо докладчик, дали не може всички тези предложения да бъдат опростени във вашия доклад, за да могат благотворителните организации по-лесно да имат достъп до средствата. Сега по въпроса за съвместното финансиране. Имам няколко въпроса тук. Казвате, че има средства от Европейския социален фонд. Това не е бюджетен ред от Европейския социален фонд. Може би нещо друго трябва да бъде. Разбира се, основната част от финансирането ще дойде от там. От ЕФ. От ЕСФ. Така ли е? Трансфер. Извинете, извинете, ще ви ще ви прекъсна, каза председателката, за да ви кажа следното. Европейската комисия основава предложението си на член 175.3 от договора. Той е включен в глава 18 на договора за сближаване, економическо и социално сближаване. Ако има нужда от мерки, които да се финансират от европейските фондове, решение за това може да се вземе от Европейския парламент. Фондовете, за които става дума, са споменати в параграф 1. Също така могат да бъдат и структурните фондове за ориентиране и, гарантация, и гарантиране на селското стопанство, за регионално развитие и така нататък. Тоест, това са всички структурни фондове, не само Европейският социален фонд. Уточнявам ви го, защото е важно. Важно е всички да знаят за, как, каква препратка ползва комисията към именно този член 175.3 на договора. Извинявайте, че ви прекъснах. Продължете. Карима Дели. Благодаря. Се... А, пак не мога да разбера. Ако това са всички структурни фондове, ако създадем сега нов фонд и ако ползваме даже кофинансиране, още по-хубаво в такъв случай, защото структурните фондове са 50-50. Тук обаче явно ще има някакво нагаждане, което да ни позволи достигнем даже до 85%, които сме предвидели за Гърция. Питам сега обаче как държавите, които в момента са в бюджетен недоимък, как биха могли да отделят средства за това съвместно финансиране. Дали не трябва да се предвиди нещо за Гърция в тези кризисни времена, особено ако сега Гърция заради кризата не може да си позволи 15 финансиране поради изискването за ко-финансиране гаранцията. Гаранцията е включена в доклада с идеята да даде едно рамо на качеството на хранителните продукти. На мене ми се струва меко казано скандално да чакаме такива скандали, като например скандала с конското месо, за да му хрумне на някой идеята, а тук има разхищение на хранителни средства, нека да ги дадем на бедните. Не, не, на бедните не се дават буклуци. На бед... бедните имат право на същото здравословно хранене, както всички останали. И тук бихме могли да финансираме иновативност в хранително-вкусовата промишленост. И тук има място за иновации и от тук ще дойде връзката с социалното измерение. Това е много важно и това трябва да бъде подчертано в доклада. И сега, на трето място, аз съм е, природозащитник. Няма хиляда начина да се бори човек срещу разхищението. Просто трябва да се смени чипа начина на поведение, а именно да се търси краткият път от производителя до трапезата, до масата, само през един дистрибутор, а не през 100. Това е израз и на местна солидарност. Благодаря. Това е от мен ще участвам с интерес в обсъждането на компромисните и изменения. Благодаря. Патрик Лоярик, пи е, Елизабет Шрътър. Давам думата на следващите колеги. Стело по Патрик Ярик. Благодаря, госпожо Костело, за вашата работа. Госпожо председател, и на вас искам да благодаря за конкретната информация, която току-що ни предоставихте. Трябва да сме наистина наясно по какъв начин ще работят нещата. Че има хора, които с нетърпение следят и с трепе следят това, което правим ние. Има два или три въпроса, по които искам да говоря, въпреки това, което току-що ни предоставихте като обяснение. Първо става въпрос за Брес. Не съм много сигурен какво е правното правния статут по този член, за който говорихме, 175.3. Не съм много сигурен, че там нещата са напълно сигурни. Може би би било полезно в формата на друга комисия комисията да ни предостави повече по отношение на правната сигурност на това правно основание. Освен това, трябва да знаем откъде ще дойде финансирането на този нов а, фонд. Дали ще имаме трансфер на кредит или ще имаме ново разпределение вътре в Европейския социален фонд. Euh, И второ. Euh, Разбирам, че не сме тук, за да си подхвърляме цифри. Не можем обаче да оставим нещата абсолютно неясни. Все пак трябва да имаме цифри. Европейския парламент е против многогодишната финансова рамка, но за конкретни мерки не даваме конкретна цифра, така че приемаме, че би могло да има намаляване. Тоест, ние сега казваме, приемаме вариант, в който има намаляване, а не вариант, в който има стабилност вътре в многогодишната финансова рамка. Струваме се, че трябва да помислим до известна степен за това. Организациите, които работят в тази област, имат статистика, те знаят колко хранителни дажби раздават на година, имат а, своите разходи, така че те трябва да знаят как да планират дългосрочно дейността си. Стратегията Европа 2020 беше спомената. А, като целта е да се намали да се намали броя на хората под прага на бедността с 20 милиона. Не вярвам нищо от това. Струва ми се просто приказна история това да се случи до 2020 година. Не виждаме въобще намаляване на случаите на изключителна бедност. Увеличава се броя на бедните пенсионери. Има хора, които работят, имаме самотни родители, които работят. Но въпреки това трябва да се възползват от банките за храна или от топлите кухни за бедни. Мисля, че ние просто като човешки същества не можем да се примирим с това. Ние сме за създаване на нови работни места, за сигурност при работното място. Седмица след седмица обаче информацията, която идва при нас, ни показва, че не успяваме в своите усилия. Първо, и мисля, че това е един въпрос, по който всички бихме, се, бихме постигнали съгласие. администрирането на целия процес е доста сложно. Нещата трябва да се упростят. Иначе ще ни трябват експерти, счетоводители, прависти, на които ще трябва да плащаме, за да сме сигурни, че нещата работят. И последно, мисля, че трябва да бъде създадена една система, която да се справи с разхищението на храна и хранителни продукти. Да определим какво е разхитена храна, да се свържем с основните участници в процеса, особено фирмите, които се занимават с разпространение на храна и да видим по какъв начин може тази храна да се насочва към благотворителни организации, които помагат на хората. Разбирам, че не си говорим само за храна тук. Е Можем да приемем аспекта с храната и да увеличим фонда, но не трябва да забравяме и помощта под формата на хранителни продукти, защото ако това изчезне, наистина много по-тежка ще стане ситуацията на хората. Елизабет Шродер. Благодаря много. Поздравявам колегите за въвеждането и настояването на така наречената добровол, доброволчески принцип. ние знаем какво е положението с Европейския социален фонд. Когато една държава членка иска да прокара различни програми извън този фонд, за да се пребори с бедността. Те са в една ситуация, при която трябва да изготвят такава програма. Има редица държави членки, които провеждат такива местни програми и са намерили различни механизми за финансиране но не винаги това им помага много. Ние сме информирани за 19 държави членки, които го правят. А, например, Германия и Обединеното кралство – ако им кажете, ако се каже, че и те ще поемат част от фондовете, това ще рече, че за останалите по-бедни държави ще останат по-малко средства, а това са държави с по-голяма бедност в сравнение с по-богатите. За Германия цифрата, която сме изчислили е 500 милиона, ако се спазват критериите на комисията. Германия си има добре установени местни системи, те работят чудесно. В тях се включва голяма доза доброволческа помощ, доброволни помощи. Така че се питаме дали няма да има негативно влияние. Нашата система е базиране на солидарност. В друга държава може да е по-различно, но пак повтарям, в 19 страни биха предпочели преходно решение на въпроса. А има и друг тип страни с още по-различно положение. Второто, на което бих искала да се спра, тъй като докладчика не го спомена въобще, изменения, които разписват оценка, програми за оценяване. Steuergelder wachen und dafür sorgen, dass sie gerecht und fair und и тук стои деликатния въпрос за справедливото харчене на парите на дънакоплаците. И както и при другите фондове трябва да има правила Бих се радвала да чу от, от докладчицата какво мисли за тези конкретно изменения. Имаме вече и държави членки в криза. И там въпрос е проблематичен, защото те просто няма как да съфинансират, да дадат съфинансиращата част. но пред нас стои проблемът с макроекономическата условност. И дали има смисъл от този механизъм да бъде изваден? das bewirkt. Das heißt, äh, diese Streichungsanträge machen aus meiner Sicht wirklich но това някакси не ми се вижда достатъчно добре обосновано и ще се радвам, ако чуя повече по него. Защото, особено по този въпрос за слагане на лимит на фондовете, Не може да подходим, като кажем, тъй като много големи са нуждите, да оставим фонда отворен Тоест, трябва да поставим някакви прагове и да направим максимално най-доброто при а, харченето на парите. Госпожа Шартие. И след това ще дам думата на комисията и на правната служба. Благодаря, госпожо председател. Първото нещо, с което се съгласявам а, от сърце е, че солидарността е основополагащ принцип. Дали на национално или на европейско ниво. Солидарността е от а, жизнено важно значение за милиони хора, които живеят в Европа. На второ място, не съществува. Нямаме цифри, нямаме статистика. И се питам дали това няма да е доста удобно за хора на национално ниво, за хората, които ще боравят. А, а средствата ще се увеличават непрестанно. Миналият петък посетих една благотворителна организация в един селски регион и се оказа, че около 30% от храната – ще се раздава по, по тази линия, по благотворителна линия в този регион. Това не би ме впечатлило толкова, ако не беше тази цифра 30%. Тя ме шокира направо. la conception de... Значи фондовете ще се увеличават, и за това трябва да имаме по-строги разчети, много конкретни цифри. Това е една деликатна ситуация. Аз съм внесла изменения и аз добре знам, че а, благотворителните дружества и с тях ще ни се отвори доста работа. Но това по-добре да бъде организирано на национално ниво а, на следващо място, тъй като това е фонд за най-нуждаещите се, аз чух от преждеговорившите да казват, че а, в края на краищата държавите а, е, членки могат да кажат, че нямат нужда от този фонд, защото си имат други организации, които вършат същата работа. Но как, каквито и да са обстоятелствата, Имаме толкова много млади хора, които се сблъскват с проблеми в университетите, което трябва да е сигнал за нас, че кризата породи положение, при което имаме нужда от този род помощта. И за това на статистиката не можем да гледаме с лека ръка. Аз се питам, как да посрещнем нуждите? Като намалим финансирането с 1 милиард евро, като се увеличи да, отговорностите по този фонд, образование, жилища, Храната, разбира се, е приоритет, но много други пера попадат под този фонд. Аз мисля, че битката за статистика не, не е някаква демонстративна битка. Тя е наша отговорност. Трябва да бъде наша отговорност. С Филип Union, ние предлагаме изменения, които да опростят този фонд, за да се, а, посрещнат, търс, да се посрещнат нуждите наистина. И аз съм сигурна, че докладчицата ще отрези нашето а, а, искане. Ще дам думата сега на комисията. Само преди това нещо да ви кажа. Относно цифрите и начина на водене на политика. Разбира се, ако опитат нас, ние сме за началната цифра, а не за минус 40%, както предлагат от комисията. Тук има, разбира се, политически интерпретации. Е, някои политически интерпретации дори се правят по канали, които са неприемливи за нас. Госпожо Еленг, искате ли да добавите нещо по повод на състоялата се дискусия за това какъв е подхода на комисията относно правното основание? Yes, I will start with... Да. Ще започна точно от този въпрос. Фонда, който ние сме предложили е фонд за социално сближаване и поради тази причина правилното му основание е 175.3. Има части групи от обществото, които са толкова далеч от пазара на труда, че те не могат да попаднат под обхвата на Европейския социален фонд и този инструмент има за цел да запълни една празнина в нашата политика по сближаване. Причината да сме приложили фонд, да сме предложили фонд, който покрива всички държави членки и е задължителен за тях, е, че той цели да помогне на най-нуждаещите се, независимо от това къде се намират. Чух вашите коментари по отношение на придружаващите мерки. Наистина, комбинацията между липса на храна и липса на материални блага с мерки и действия по отношение на социалното приобщаване е в центъра, в сърцето на тази политика. Нашата идея е да протегнем ръка на тези, които най-много се нуждаят и да им помогнем да преминат прага на бедността. Сега, що се отнася до упростяването? Разбира се, този фонд е под политиката за сближаване и поради тази причина трябва да отговаря на правилата, на тази политика, най-вече споделеното управление. Знаем, че това не е едно от най-лесните и прости неща. Проекто регламента е доста дълъг. Опитали сме се да подобрим нещата и да ги простим там, където сме сметнали, че, е но, че това е възможно. Ще има едно единствено авансово плащане, по-простени правила, за кандидатстване и също така няма да се извършва последващ одит на хората в нужда. Фонда ще се администрира от този управляващ орган, който работи с Европейския социален фонд. Това ще улесни реализацията в максимална степен. Едно последно нещо във връзка с съвместното финансиране. Разбира се, съфинансирането е един от основните принципи на политиките по сближаване и съвместното управление. От една страна това ще доведе до, до вливането на допълнителни ресурси в фонда, а тези държави, които в момента срещат бюджетни затруднения, ще имаме допълнение към това ниво, така че то да достигне до 95%. В предложението, и мисля, че това е важно, се предвижда чувствителен процент предварително финансиране 11%. Тези 11% всъщност биха позволили напълно да се финансират всички дейности в първата година на прилагане на регламента и нещата да се задвижат преди втората година. С това бих искал да приключа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. Сега ви имате думата. Thank you, Chair, and... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове за този много интересен дебат. Много въпроси се появиха наистина имаме много обща основа, но също така има и много висящи въпроси. Наистина трудностите ще бъдат в разписването на конкретни разпоредби и текст. Общите теми, които се появиха в нашата дискусия, бяха тези, за които говорих по-рано. Сега, що се отнася до упростяващите процедури. Това е от изключително значение. Почти всички членове, които говориха днес, казаха колко, са важ... колко е важно упростяването. В същото време трябва да разпознаем и факта, че, както каза господин, госпожа Шродер, наистина е необходимо да има отчетност. Наистина трябва да имаме пък упростяване от гледна точка на процеса на подаване на молби въпреки това ни остава много работа по измененията, за да видим по какъв начин най-добре да разгледаме тези въпроси от процедурна гледна точка. Всички членове говориха за това, че фонда е създаден с цел да отговоря на нуждите на най-нуждаещите се. Много от вас говориха и за стратегията Европа 2020. В момента имаме 43 милиона човека в Европейския съюз, които живеят под прага на бедността, 130 милиона са заплашени от бедност. Целта, както знаете, на стратегията Европа 2020 е 20, 20 е, милиона да излезнат от този праг. Целта на този фонд не е да се бори с бедността, а да подпомогне най-неотложните нужди на тези хора както казаха комисията, те ще могат, като, след като прекрачат прага на бедността, вече да се възползват от фондовете, от, извиняйте, от финансирането налично под Европейския социален фонд. Сега, а, въпроса за съфинансирането и ставката за съфинансиране много се дебатираха днес. Виждам, че имаме обща основа тук, но също така виждам, че имаме и разлики по а, отношение на това по какъв начин конкретно да работи съфинансирането. Чухме, че някои държави членки, чухме, че някои държави членки може би няма да могат да си позволят да платят своя дел и това ще им попречи да участват в програмата. Това, което е нашата цел, е да няма никакви препятствия пред участие в а, участие в програмата. Има варианти с а, доброволно съфинансиране, съфинансиране от страна на частния сектор. Мисля, че бихме могли по време на няколко следващите работни срещи да обсъдим тези неща по-подробно. Сега, що се отнася до показателите за разпределение? Чухме много за това как ще работят тези показатели, по какъв начин ще се случат нещата. Мисля, че е важно да кажем, че всички показатели, които използваме, имат за цел да гарантира, че тези, които най-много се нуждаят от една страна, ще имат възможност да получат достъп до програмата и че програмата финансира тези страни, които имат най-много нуждащи се най-голяма нужда. Мисля, че това е общата ни цел. Да, има изменения, както бяха споменати от председателката, които идват от а, областта на земеделието, особено такива, що се отнасят до неизползвани запаси от храна. Много членове са засегнали тази тема в а, своите изменения. И също тогава са говорили за това, че тези излишъци от хран трябва да бъдат а, направени налични и това не трябва да води до допълнителни разходи. В момента инструмента не изисква съфинансиране и може би това е нещо, което също можем да разгледаме тогава, когато обсъждаме въпроса за съфинансиране. Въпросът за доброволното участие е една от темите, по която струва ми се ще имаме много оживена дискусия. Комисията каза, че целта е да достигнем най-нуждащите се във всички страни. Във всички страни има хора, които живеят под прага на бедността. Аз самата съм посещавала банки за храна в Манчестър и знам, че има много организации в Обединеното кралство, които въпреки, че тази програма не им е достъпна, за момента смятат, че с нея биха могли да постигнат по-добри резултати. Самата програма създава допълнително финансиране и дава възможност на организациите, които участват в нея, да получат достъп до допълнително финансиране. Госпожа Корнилсън говори за измененията, които касаят възможността да се продава част от дарената храна и предложенията това може би да се случва да ставката да е 10% от реалната стоеност на храната. Може би, ако се набърт средства по този начин, те могат да подпомогнат процеса, т.е. всичко, което се събере по този начин да подпомогне организацията. Тъй като финансирането по програмата често е само част от общо финансиране, което е необходимо. Идеята тук обаче не е да се генерира приход, а да се осигури достоинството на крайните потребители, да не ги стигматизираме, да, те да не смятат, че получават доброволни подаяния. Виждам, че има въпроси във връзка с а, тази точка, които би трябвало да разгледаме по време на следващите си срещи и наистина ще го направим. Сега, що се отнася до бюджета, мисля, че всички тук са съгласни, че бюджета не е достатъчен, но както каза председателят, въпреки че ние имаме право да изразим своето мнение, че бюджета не е достатъчен и да се опитаме да проследим и да окажем своето влияние върху, върху процесите, които в момента текат по отношение на бюджета в съвета. Все пак от гледна точка на правната част на предложението, ние нямаме възможността да променяме бюджета или да го изменяме по някакъв начин. След това госпожа Харкин говори за това, което се случва в съвета. Доколкото разбирам, дискусите, които текат там са доста оживени. Определено програмата среща възражения и а, не е пределно ясно, че ще имаме пълно съгласие в а, съвета. Ето защо съм съгласна с това, което казаха колегите ние от тази комисия от парламента, да изпратим ясен знак, ясен сигнал за подкрепа на програмата. И всички усилия, които положим, да имат за цел да засилят предложението, а не по някакъв начин да застрашават правното основание на програмата. И накрая искам да благодаря на комисията за тяхната работа по предложението. За това, че те са на наше разположение да отговарят на въпроси, да работят с нас, с мен, с моите служители. Оценявам и факта, че, коми... че служители на комисията са много за упростената процедура. В същото време смятам, че членовете на нашата комисия смятат, че имаме още много място за допълнително упростяване. Същевременно не трябва да забравяме, както каза колегата, че е важно да разполагаме с статистически данни, за да можем наистина да оценим това, което се случва. Трябва да имаме отчетност в програмата и това винаги да се балансира от факта, че ние разбираме, че много от нашите партньорски организации, неправителствените организации работят най-вече на доброволен принцип, на принцип на отделена част от времето на доброволците, така че не искаме да ги натоварваме за на административна тежест. И така, виждам, че имаме много общи позиции. Ще работим по тези 517 изменения, които са пред нас. Ще дойдат и допълнителни изменения от различни други комисии, Агри, Реджио, от ФАМ също. Очаквам с нетърпение да продължа работата си с всички останали докладчици и докладчици в сянга, така че в крайна сметка да изготвим едно добро предложение. И накрая искам да кажа, госпожо председател, че възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с Ирландското председателство и се надявам, че можем да постигнем съгласие по отношение на тази програма. Работим в много натоварен график, защото ще се опитам за следващата среща uh, на следващата среща на постоянните представители да представя нашата работа. Благодаря отново на всички и очаквам съдърпен работа ни през следващите няколко седмици. Благодаря, госпожо Догладчик. Нещо само да кажа, което вие не споменахте по повод бележката на колегата Елизабет Шрёдер Знам, че човек обикновено не се изказва след докладчицата или докладчика. Този път ще направи изключение. Програмата за подпомагане на най-нуждаещите се знаем как трябваше да се борим лъвски за нея. И затова смятам, че тук в нашата комисия трябва да сме много внимателни, за, защото тук не е поставена на карта само солидарността. Вече, сме, вече говорихме по тези въпроси когато определяхме стратегията Европа 2020, дали изобщо да има стратегическа линия за борба срещу бедността. Реши се, че съгласно правилата за субсидиарност на европейско равнище, солидарността се изразява чрез борба с европейски бюджетни средства срещу тази бедност. Така че в условията на криза това европейско измерение се изразява и с необходимостта да се запълнят дупките, които съществуват между различните звена на веригата. Някои държави са по-бедни, други са по-богати. Така че нека да не се страхуваме от това да назоваваме нещата със собствените им имена, защото в противен случай стигаме до следния извод. Къде малко провеличавам, но бихме могли да кажем, аз съм богат, не ми трябвате. Аз съм беден, трябва ми Европейски съюз. Значи, такъв вид разделение не бива до никакъв случай да се допуска. Не бива да изкривяваме понятието солидарност. Не искам сега да задълбочаваме в философски разсъждения. Просто казвам, че трябва човек смело да казва нещата с имената им и солидарността засяга всички ни. Солидарността трябва да се прилага от всички държави членки. Не може един да е солидарен само спрямо себе си. Е, солидарността е двупосочна. Разбрах какво каза с други думи Елизабет Шрьодер с всичкото това крайно последно изказване. Ще имаме възможност пак да говорим, Елизабет. Приключваме с тази точка от дневния ред. Компромисните и изменения ще се обсъдят на 22 април и ще ги гласуваме на следващия ден. Това е графиката, ако искаме да го довършим по време на ирландското председателство. Остават ни още няколко кратки точки на, от дневния ред. 25-та точка. Размяна на мнение относно актуалното състояние на многогодишната финансова рамка. Както сигурно вече знаете, по време на 7 и 8 февруари се проведе Европейски съвет и държавните и правителствени глави се споразумяха за числата, за стойностите. Но изводите от а, законоправно естество не бяха чак толкова еднозначни. Някои от тях не стигнаха до крайно изражение, като, например, 6 части от МФР. Тези 6 части трябва да бъдат свързани с съответната правна основа. Знаете, че има намаление с 8% от предложението, начално изготвено от комисията, що се отнася до поетите ангажименти и 9% намаление относно плащанията, кредитите по плащанията. Какво значи това? Това значи, че плащанията и поетите задължения, това е предложението на държавите членки, Европейският парламент няма да ги оспорва. Т. значи с тези ограничения бюджетът ще бъде 1% от БВП и 0,4 от БВП за плащанията, втората цифра и за платите ангажименти, първата цифра. Това е равно на бюджета през 87 година, за ваша информация. За такъв отстъп говорим. Разбира се, това поставя под а, а, заплаха постигането на политическите ни цели остава да се договори остатъка от бюджетният остатък за тази година. Европейският парламент в резолюция гласувана миналата седмица напомни, че нашата парламентарна комисия МПЛЕО, МПЛ има ред последици които вече споменахме днес сутринта и които са свързани с следното. Инициатива за младеща. От тук финансирането възлиза на 6 милиарда евро. За тази инициатива финансирането е 600, 6 милиарда евро и изглежда, че а, съветът а, ще го одобри. Също така искаме да продължи да съществува фонда за приспособяване към глобализацията и фонда за подпомагане на най-нуждаещите си. Сега, следващите етапи, освен тази е, гласувана миналата седмица резолюция на 13 март по-конкретно, сега остава да, из, да изчакаме изводите на Европейския съвет за това какви правни основи ще се ползват. Най-важното е инициативата за младеща и Европейската комисия от своя страна вече е приготвила изменения за преговорният мандат. И това се случи на 12 март кое бе изменено. Първо, Европейският социален фонд. Тук бяха, бе включено ново, нова точка от преамбюла, три члена и се споменава изрично младежката програма, както и един анекс. След това за регламента за общите разпоредби. Тук има нови пет члена и един допълнителен протокол. След това ще го, след като го обсъдихме с координаторите, стигнахме до начин за стигнахме до извода как да променим нашия собствен преговорен мандат, за да може да отговорим на тези предложения на комисията. Колегите ще могат само на английския в този случай. Съжалявам, че няма да има други езикови варианти, просто строковете са кратки. Сега до 25 март ще имат срок колегите до обяд 25 март да дадат изменения на английски език. След това ще преминем към подписване. Междувременно ще има време за обсъждане, разбира се. След това ще се създаде екип за преговаряне. това, в този екип ще има представители на докладчиците и на докладчите в Сянка 15 и 16 седмица. Ще се проведат тези заседания. Там ще се изглаждат недоразумения, ще се уедноквяват позиции и в комисия. Тук ще го гласуваме на 22 и 23 април. Ще ревизираме нашият мандат за много многогодишната финансова рамка и за регламента за общите разпоредби преди крайното им гласуване. След това от нас се иска да се произнесем специално и в рамките на нашия специален мандат по този въпрос за младежката инициатива. Ето това е информацията от моя страна. Някой нещо иска ли да попита, да обсъди? Не? Добре. 250 изменения ли очаквам? Не. 26 точка. Преговори съвета относно програмата за социална програма, промяна и социални иновации. Тази програма съкратено се казва ПСИ. Да ви кажа, че се проведе триалог по силата на 64 ти член на договора на 21 февруари, така че давам думата на колегата Юта Херброк за резюме. Благодаря много. Тази тристранна среща се проведе на 21 февруари. Беше среща с участието на Ирландското председателство. правим прогрес, по, много по-голям, отколкото до сега. Съгласихме се да работим така с повече акцент върху политическата, политически аспект в триалога. Председателството на съвета се възпротиви на една от ключовите ни, ключовите ни точки трансгранични партньорства и то по финансирането на социалната промяна и иновациите. Комисията е на мнение, че това може да бъде по линия на ЕСФ, на Европейски социален фонд. Така както е било и в миналото. Ние държим да има приемственост на този процес. По другите приоритети не бе отбелязан напредък. Следващата среща на, а, на тристранната среща ще бъде на 11 април. От страна на нас като парламентаристи ние искаме да сме сигурни, че сме си свършили работата така, както трябва. Така че е добре да изложим гледната си точка при съвет, пред съвета. И аз се надявам на успешно приключване. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Много добре мина периода на преговори. Чудесно. Някой има ли въпроси? Да пита, да поиска пояснение? Не. Минаваме към следващата точка. Преговори със съвета относно Европейския социален фонд. Вчера го обсъдихме, проведе се 12-тият триалог, 12-та тристранна среща. Изглежда, че има спор тук между секретарията и докладчицата, дали 11-я е или 12-я триалог. Така ли, иначе важното е, че са повече от 10. Докладчицата Моран Шартия има думата. Благодаря, госпожо председател. Проблемът не се състои в броя тристранни срещи, а докъде се стига. Първата точка, по която срещнахме сериозна съпротива от страна на съвета с нощи, са двата аспекта, по които нашата комисия е особено твърда, а именно 25% за социално сближаване – и 20% за борба против бедността от Европейския социален фонд, тези 2%. mettons pour sanctuariser et le Fonds social européen et la lutte contre la pauvreté. И това е така, защото борбата с бедността е сред нашите приоритети и не ни е целта да доставяме удоволствие на държавите членки, а да постигаме тази цел. Ето за това вчера поискахме да направим изменения към изходния текст и срещнахме съпротива относно 25% за социално сближаване и 20% за борба с бедността. Това първо. Второ, как да озаглавим трети член? Този трети член бе обсъден надълго и на широко. Европейската комисия и Европейският парламент са на едно мнение, а именно да се назовава членът поле на действие или обсек на действие, а пък съветът иска да се запише инвестиции. Това не отговаря на съдържанието. Попитахме съвета, кои държави членки искат а, това. Не ни отговориха очевидно. И, и освен това поискахме да знаем дали това заглавие е ново. И в такъв случай би трябвало да разделим член 3 на две части. На първо място ще са инвестициите и съответните им приоритети, а втората част ще бъде евентуално за увеличаването им, включването на нови приоритети. Парламентът е, чака отговор от съвета на тези две питания. Третата точка, трети пункт. Започнахме да обсъждаме Четвърти член. И тук по, се сблъскахме с нещо, което ние в никакъв случай, по което няма да отстъпим, в никакъв случай. За какво става дума? Съветът иска да въведе като правило да се ущетоводяват като социални разходи фонда ФЕДЕР – тъй като фонда ФЕДЕР за регионално развитие се използвал бил за социални цели. Например, ако построим детски ясли някъде или болница, платени от ФЕДЕР, това ще бъде счетоводно приспаднато от 20%. Ние очевидно се противопоставихме твърдо на това, защото смятаме, че е неприемливо. Няма защо да орязваме и без това тънките 20% за борба срещу бъдността. Ние няма да отстъпим. Но като че ли сме изправени пред зид, пред стена. И това е най-важното според мен. Стигаме до четвърти член, параграф 3. а именно добавките за повече гъвкавост на механизма за тематична концентрация, това по искане на съвета. И по-специално това, което се отнася за социалните иновации, за наднационалното сътрудничество, то няма да се включва в изчисленията за тематична концентрация. Защо? толкова вариации по текста, по предложение на комисията и с наша подкрепа всъщност, съвета казва, че за да може да се изпълнят исканията на малките държави членки. Когато човек погледне предложенията на съвета и особено някои от измененията тук в нашата комисия, виждаме, че това съвсем не са само малките държави членки. Така че искам да питам тук, кои са малки държави членки. Не отговаря на действителността. И не успяха да ни заблудят. В заключение мога да кажа, няма значение дали 11-я е или 12-я триалог. Нещата не протекоха много добре по време на тристранната среща. Защото тук стигнахме всъщност до причината на нещата, на разногласията между нас, парламент и съвет. С комисията сме на едно и също мнение. Тя е нас съюзник в тези преговори. Съветът обаче е от другата страна. До такава степен, че се питаме дори дали крайната цел на съвета не е направо да застраши съществуването на Европейския социален фонд за периода 2014-2020. В момента сме стигнали до възлов момент. И с помощта на целият екип, преговарящи от парламента, както и с помощта на комисията, успяхме да поискаме преговарящ екип на по-високо равнище от страна на съвета, така че следващия път ще се срещнем с европейски комисари направо. Ласло Андор, единият от тях и съответният ирландски министр. В... Няма просто друг начин противен случай няма да ни вземат на сериозно, няма да изслушат нашето виждане за Европейския социален фонд, което всъщност значи социална Европа. И така, всъщност, да ви кажа, че малко меко ви описах всъщност сблъсъка. Получихме а, ултиматум, в крайна сметка се получи тъй като четвъртата колонка от нашите преговорни материали никога не е попълнена. Т.е. каквото и да питаме, каквото и да поискаме да знаем, съвета не попълва колонката с отговорите. Така че решихме да сложим край на този начин на участие в тристранна среща и да поискаме до понеделник на обяд да получим отговор на всички тези точки, които се повдигнаха или са се повдигнали до сега, за да може на следващото заседание на Тристранната комисия на, на 26 март сряда на 27 всъщност, е, извинете, на 27 март е следващата среща за да може на тази среща всъщност вече да напреднем. Следващите триалози са предвидени за 18 и 24 април. Благодаря. Александро, Алехандро Серка сега. Благодаря, госпожо председател. Три неща съвсем накратко. Да и кажа отново на Елизабет, че социалистическата група я подкрепя. Битката е важна. Това не е конюнктурна битка, а битка за а, следващите 7 години, както и за самата европейска социална политика. Ти каза, че сме изправени пред а, зид, пред стена. Всички стени, всички крепостни стени падат се някога. А, и ако Европейският парламент и Европейската комисия изработят една интелигентна, разумна, солидарна стратегия, съветът ще трябва да излезе от аутистката си позиция и да се вслуша в това какво казваме. И накрая да кажа, че ако продължаваме така да си прехвърляме топката и да си играем на нерви, да се събираме по сто пъти и нищо да не се получава, наистина трябва да се вдигне летвата и да се поиска по-високо висшестоящи участници в преговорите. И освен това искаме да питаме, да и да научим кои са тези държави членки. Тези държави членки със сигурност не са глухонеми и с тях ще може разумно да се разговаря. Това не е дебат, който тук се води тихомълко нощно време по коридорите на парламента. Не, не. Това може да се обсъжда на дневна светлина, открито и на всеослушание, на всеогледание. Трябва най-накрая съвета да изостави този си маниер непрекъснато да ни презира като представители на европейското гражданство. Благодаря ти, Елизабет, за това, че твърдо си решила да сложиш край на тези на тази практика, която защитава трима-четирима представители на съвета и твърдят, че това е позицията на 3-4 държави членки, сигурно 3-4 острова. Не мога да си представя кои са тези. Благодаря, каза председателката. По въпроса за преговорната тактика на съвета, докладчиката каза ясно, че винаги имаме документ с четири колонки и четвъртата колонка никога не се попълва. Всички сме ходили на тристрани срещи и знаем как наистина тази четвърта колонка е, остава винаги празна. Това първо. И второ, не обвинявам никого, дали това са представителите на кипърското или на ирландското председателство – в, и в двата случая съм се разбирала чудесно с съответните министри и нашите преговорни екипи, за съжаление, тези екипи, с които след това преговаряхме, не бяха на същото равнище. Дебатът, преговорът е много стратегически, наистина, но според нас е против принципа на съвместно взимане на решение. Тук не взимаме съвместно решенията, просто даваме, отстъпваме до момента, в който не изгубим от поглед крайната цел. Ясна ни е тази стратегия. След като сте докаран до изтощение след 20 срещи, изведнъж ви изправят с лице пред стената и ви принуждават да се съгласите просто за да сложите край на този безкрайен процес, който не води до никъде. И сега по въпроса за това как трябва да протичат различните преговорни процеси. Европейският социален фонд наистина не е независим. Съществуването му зависи от това какво постигнем по време на преговорите. Преговорите за регламента за общи разпоредби. Може би сега е момента да видим как стои процеса за преговорите по този регламент. Има един член 84, където казва, че задълженията на държавите членки спрямо развитието на техните региони възлиза на някаква част от европейските фондове, но съветът така редактира този член, че излиза, че държавите членки могат да се откажат от участие в социалния фонд. И това няма да мине. Ако трябва на триалог да се постави въпроса с цялата му политическа тежест, нека да го направим. Най-отговорно заядявам, че не само нашата парламентарна комисия, а и Европейският парламент желае да бъде чут Непрекъснато си плакнем устата с социалното измерение, с, социалните последици на кризата. Записахме го в доклада Тисен. Всички си плакнат устата с тези социални наболели проблеми. Министри, държавни глави, непрекъснато говорят за гаранцията за младеща за какво ли още не. Но, ако запишем този член 84 от регламента за общи разпоредби, така както иска съвета, то просто ще приключим със социалния фонд. Извиних ви се пак за сутрешното закъснение и пак ви казвам, че то беше защото говорих с съвета именно по този въпрос. Благодаря. Надявам се, че тези правила в крайна сметка ще установят начин за провеждане на триалога. За триалога сме отговорни всички, не само участниците в преговорите. И сега на последно място посещението на делегацията на, комисията, на нашата комисия в Франкфурт и в Берлин. Томас Ман, Юта Стайнбрук, Мариан Харкин и аз самата бяхме на това посещение от 13 до 15 февруари. Три неща направи делегацията. Първо, на 13 в Рокфор проведохме дискусия с хората, които се занимават с земекопните работи. По места, извинявайте. във връзка с въпроса, с, който беше сегнат в доклада на нашия колега Томас Ман. Преди два дена го разгледахме, или по-точно вчера. du d'ajustement à la mondialisation, qui, comme souvent euh, Разгледахме компанията Ман Роланд по отношение на този фонд за намаляване на последиците от глобализацията. Това беше един наистина образцов пример в Германия, в който участваха всички социални партньори. Нещата се случиха по чудесен начин. Вторият етап от нашето посещение беше в Берлин. Там направихме обмен на становища и на мнения с Бундестага, най-вече с тяхната транспортна комисия Що се отнася до разпространяването на помощи? На 15 направихме една среща с секретарията на Министерство по заедостта и социалната грижа. Тук искала, бих искала малко да коментирам, защото дискусията беше много усилена, по много неща говорихме. Първо, Министър беше много доволен от решението, което позволява да се създаде гаранция за млади хора. И тя каза, че това е един много важен начин да се даде видимост на социалното измерение на Европейския съюз и също така начин да се покаже солидарност между европейските граждани. Гаранти Женес, е, Министра ади a dit ses doutes sur е, la pertinence du maintien euh, и по отношение на тази програма Гаранция за младеща, тя изрази съмнение по относно а, връзката с използването <clears throat> на фонда за приспособяване към глобализацията и фонда за оказване на помощ на най-нуждаещите се. И нашата гледна точка бе, че ако тези онези държави, които се сблъскват с проблеми, вземат предвид нуждата да направят структурни реформи на, своите пазар, на своя пазар на труда, което обаче да не бъде непременно неутрализирано, т.е. с помощи от европейски фондове. Вижда се, че има известни противоречия в различните подходи към различни същите проблеми. Например, и по отношение на квотата на жените, това а, се дискутира винаги в правителството на Меркел, а ние не, си, не се съгласихме по всички пунктове. Също дискутирахме въпроса за преносимостта на пенсиите и аз разбрах, че в немската позиция малко се е променило по отношение на командироването на работниците. Проведохме много пълноценна дискусия и а, е, министъра изрази твърдото становище на немското правителство по най-критичните проблеми е, член 9 и член 12 на, тези, е, на тази тема. Девет е списъка на държавите членки, които се подлежат на мониторинг, а 12 е, е по въпроси за отговор... обхвата на отговорността. Смятам, че посещението бе много полезно. Проведахме обмен на мнения и с социалните партньори, особено директора на дирекция за командироване на, на служители. Според практиката на нашата е, комисия, ние се срещнахме с е, социалните партньори отделно, а това не било типична практика за германците и за тях, е, на тях им се беше сторило странно, защото не така процедират те, но това бяха пък нашите правила. Това са моите бележки по принцип. Имаме и писмен документ с всичките подробности на дискусиите. Ако някой иска